Grazie colleghi della vostra puntualità. Possiamo cominciare. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря ви също така, че сте на време тук. Предлагам да започнем нашето заседание с първият документ, който по принцип беше предвиден, именно създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни. И сега без да чакаме повече, давам думата на госпожа Локвел. Благодаря, господин председател. Bei zu sein. Es war mir also zeitlich unmöglich, das Dossier genau. Не можах да проуча цялото досие, но ще ви е, разкажа накратко нещата. Първо, трябва да разясним какви са тия финансови инструменти и дали те ще бъдат част от външната ни политика или само търговски инструмент. Колегата, госпожа Берн от Зелените, към края на миналата легислатура участва по изготвянето на едно становище. И там се беше, беше казано, че става въпрос за инструмент на външната политика – това е част от нашите намерения за създаване на една хармонизирана рамка – а именно, че относително малки е, индустриални страни, относително малкия инструмент за индустриални страни трябва да се преобразува, за да се финансират мерки за страни, които се нуждаят от е, помощ за развитие. Това е много важно, защото именно държави като Китай, Индия, Бразилия или Средния изток, там има много програми за взаимен обмен и взаимно и обмен на знания, които не попадат под класическата политика за развитие. Например, програми програми за обмен като Ераза Мундус, взаимен трансфер на технологии, мрежи в транспортната сфера, политически, културни и социални програми за диалог. Това са само някои, които мога да изброя. Ако този инструмент за финансиране продължи да да се поддържа от Комисията за международна търговия, това а, дава сигнал на нас, че а, правим или търговска и политика, или политика за развитие, но не а, външна политика и то, за това днес трябва да обсъдим и да решим дали нашият а, председател, господин Албертини, може да а, му бъде възложено да напише а, писмо до а, пред, до председателския съвет и всичко това ние бихме го приветствали. Благодаря. A questo punto darei la parola all'onorevole Galer. Che... А сега давам думата на господин Галър, който също се занимаваше с това да се не преди. Благодаря, господин председател. Първо искам да подкрепя казаното от колегата Билер, а именно, че в предишния мандат на парламента беше проведен дебат за финансирането на мерките в развиващите се страни или индустриализиращите се страни, където не става дума за класически мерки в рамките на политиката за развитие и поради това възникна възможност и необходимост в ICI да се планират мерки и в бюджета като подготвителни мерки и да се проведат след това. В тази връзка аз изрично искам да кажа, че смятам, че тук не става дума за класически мерки, свързани с търговия, а за външна политика, така че до толкова аз подкрепям становището на колегата Верди. аз искам да посоча някои примери за какви проекти става дума. Например, Институт за европейски изследвания в Бразилия. Това а, би било мярка или дейност, която не а, попада под DCI. Или, например, по темата ще кажа на английски, защото не знам на немски какъв е превода. Usability Public Diplomacy Outreach. Това беше един проект, който не може да се финансира като дейност в рамките на политиката за развитие. Става дума за подкрепа на спогодба за свободна търговия с АСЕАН. Това бяха основните моменти там. И за това аз подкрепям това, което каза колегата, предвид възможно писмо на нашия председател до председателския съвет – с което ние да оспорим решението е, и да го предоставим на е, Комисията по е, външна търговия. Всъщност то трябва да бъде в Комисията по външни работи, но ние трябва поне да постигнем това, да можем да разгледаме тази тема равноправно с Комисията по външна търговия. Искам още да кажа е, нещо и във връзка с правното основание. Комисията се позовава на член 188а съгласно съществуващия договор. Извинете, колега, Пасо, ако обичате, изключете си телефона.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 е, съгласно този текст ние няма да бъдем в процедура по съвместно вземане на решения, но трябва като парламент е, да се опитаме да е, приложим точно тази процедура и за това аз предлагам член 177 и 181а. Това беше становището и на нашата правна служба от 2008 година. Правната комисия също се присъедини към това становище и също и комисията Комисията по външни работи преди изборите. Това е, е нещото, което трябва да запомним в тази връзка. Благодаря. Ci sono altri interventi su questo tema? Oppure... Има ли други желаящи да се изкажат по тази точка? Или мога да обявя, че сме приключили с тази точка. Добре, в такъв случай мисля, че Можем да спрем до тук. Отбелязвам се всичко, което беше казано като коментари. Ще продължим да следим насоките, които бяха изказани. А що се отнася до развитието на отношенията между Европейския съюз и трети страни, било то търговски и други, нека да не забравяме, че ако става въпрос само за търговски отношения, това не е в нашите компетенции. Не е изключително в нашите компетенции. Но, що се отнася до външната политика, там трябва да поемем своите отговорности и да се занимаваме с въпросното досие. Както ми предлагате, ще изпратя писмо и ще започнат процедурите в рамките на съседанието на председателите на комисиите и ще изслушаме желанията на всички държави. В такъв случай прекратяваме по тази точка и минаваме към следващата изменение на инструмента за стабилност. Госпожа Ратнер е тук и ще й дам думата за да ни представи тази точка. Благодаря. Yes, good morning everybody. Thank you uh, for giving me the floor. Добро утро на всички. Благодаря ви, че ми давате думата. Е, ние подобно обсъждахме инструмента по стабилност с госпожа Ангелика Берн като докладчик. Аз съвсем наскоро бях избрана и започнах да работя, както моята колежка току-що каза. Ние направихме първи обмен на мнение и бихме искали да направим е, някои коментари по документа, който получихме от комисията. Инструмента за стабилност е сравнително скорошен и е, комисията внесе е, само няколко изменения. Едната е свързана с носенето на леки оръжия и е, всъщност е, беше решено да работи и комисията и съвета по този въпрос и е, комисията призна, че трябва да има съвместно решение и ние смятаме, че съвместното взимане на решение трябва да продължи, както предлага и комисията. Друго предложение е за е, финансирането на е, търга за европейски поръчки е, в цял свят, а не само в европейското економическо пространство. И всъщност основният проблем са неправителствените организации и е, е, страни, които не са е, достатъчно развити и ние смятаме, че няма да има проблем при разширяването на тази основа. Друг проблем е свързан с член 4.1 трябва да се разпространи до 10% и комисията смята, че е по-лесно да се изразходват средства защото е, имат достатъчно проекти, достатъчно персонал и е, ние смятаме, че това също е област, където биха могли да се изразходват повече средства, обаче за да се е, приеме увеличението, трябва да, приемем, трябва да научим нещо повече за общата стратегия в тази област. Има няколко проекта, за които сме информирани, за център в Киев, в Москва, антитерористичен център в Алжир, Афганистан, борба срещу наркотиците. Има и други проблеми, за които нямаме достатъчно точна информация и е, секретарята на Европейския парламент се опита да получи информация за центъра в Алжир. От доста време е, се, научим, се стремим да научим нещо, но така иначе не знаем какво значи точно това. Този антотерористичен център в Алжир е доста широко понятие и затова искаме да получим повече информация е, преди е, да се съгласим да увеличим бюджетната линия и нейния обсек. Е, ние искаме да повдигнем и някои въпроси. Някои от тях вече са повдигнати. Центъра в Алжир. Искаме да се одобри доклад на Европейския парламент – правени са оценки, които ние не сме получили, съвета е получил и ние смятаме, че Европейския парламент трябва да има равен достъп до тези оценки. Не знам дали знаете, че има и е, проект по инструмента за стабилност, за е, е, изграждане на мир е, чрез партньорство. Искаме да видим стратегията на комисията как прилага. До сега са направени само конференции и уъркшопове, но нищо не е превърнато в претворено в дела. И затова искаме да чуем как комисията възнамерява да прилага на практика всичко това през следващите години. За нас това е важно и до сега не сме видяли някакво приложение. И последната точка, за съжаление, но това е предвид на политическия компромис е, по инструмента за стабилност, може би трябва да има улеснения за храните. Знам, че имаше едно първо предложение да се използва и е, сълскостопанския бюджет по инструмента за стабилност. Това се дължи на факта, че е, част от инструмента за стабилност са е, средства, които не са предвидени в бюджета и то най-вече за управление на кризи. Ние смятаме, че трябва да се изтъкне, че е, е, резерва за стабилност не е просто един резервен фонд, който можете да използвате както си искате. Може да се използва при е, изключителни обстоятелства, но трябва да не се използват тези средства само тогава, когато ви трябват пари и когато не можете да го е, ощетоводите по друг начин. Например, е, когато трябва да се отпускат помощи за храна. Бюджет, този въпрос трябва да се използва с бюджетната комисия. Е, благодаря ви. Grazie onorevole Братнер. A questo punto... Благодаря, госпожа Брантнер. А сега ще дам думата на господин Милър от комисията, който ще ни каже по какви причини комисията е поискала това изменение на инструмента за стабилност. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да направя кратко въведение в тази, този преглед на инструментите за стабилност. Това всъщност е част от цял пакет предложения, които направихме. Нека да видим каква е ситуацията с инструментите като цяло. Те работят добре, дават ни добра основа за водене на нашата външна политика. Нямаме основен някакъв проблем с прилагането на тези инструменти. И ще видите, че миналата година, например, тези инструменти е, бяха рекордно полезни. Но Относно финансирането на проектите, там имахме проблем. Щетохме, че не е достатъчно разработена цялата стратегия и за това ще имаме нужда от по-добър инструмент за различните страни. Разбира се, комисията трябваше да представи това изменение пред парламента. Не знам дали точно тук трябва да бъде представено, но Нека да не забравим все пак, че цялото това изменение е част от един голям пакет. И че един по-хармонизиран подход ще е добре дошъл. Трябва да видим как, разбира се, ще осигурим финансирането. Не вярвам, че ще успеем да приемем пакета от мерки на време въпреки че искаме правното основание на пакета да бъде прието до края на следващата година. Така както много държави вече подчертаха, става въпрос за основен инструмент за големи проекти, които интересуват всички страни. Това означава и по-добро сътрудничество с външни компании и други страни. Но ние също така трябва да финансираме, този инструмент служи за финансирането на програмата Erasmus Mundus, т.е. когато ние изпращаме студенти и учители, ние имаме нужда от това финансиране и затова трябва да имаме качествена програма. Всичко това ще бъде заплашено и поставено под опасност следващата година, ако не успеем да изградим и да направим изменението днес или в най-близко бъдеще. Надяваме се това да стане до края на тази година и за това се надяваме вашата комисия да ни подкрепи. Относно това конкретно изменение за инструмента за стабилност, госпожа Брантнер уточни нещата и ги представи много ясно. Приготвяме се да влезем в диалог по всички въпроси, за които тя спомена. Тя счита, че парламентът може би не е получил всичката нужна информация относно прилагането на инструмента. Ще разгледам това с колегите и ще видя какъв точно е случай и ако наистина има такава липса на информация, дали можем да ви дадем допълнителна. Отбелязах си всички ваши забележки относно партньорството за изграждане на мир – Колегата, който отговаря за този инструмент, не е тук все още. Надявам се, че ще дойде и че веднага ще може да отговори на вашите въпроси. Доколкото знам, в момента вече започват да се подписват първите договори за отпускане на средства по тази програма, така че това подсказва, че поне част от партньорството за изграждане на мир вече се прилага. Разбира се, Колегата ще ви даде повече информация за следващите стъпки, но се надявам все пак да оцените постигнатото. Господин, госпожа Брантнер каза, че разбира се ще имаме нужда от нови бюджетни средства. Това е вярно. Но дебата по този въпрос, мисля, се състои в бюджетната комисия, не тук. Така че Колеги, наистина съм готов да отговоря на всички ваши въпроси, всичко, което можете да кажете, да зададете като въпроси аз, което мога да отговоря. Разбира се, ако в последствие възникнат други въпроси, винаги може да се обърнете към мен индивидуално и аз ще се опитам да ви отговоря. Благодаря. Е- Добре. Може би колегата от е, бюджетната комисия би искал да се спра отново на тази тема. Ако няма други изказвания, искам накратко да говоря за нашия график. До 15 октомври вие ще получите окончателния вариант на а, е, проекта, а, е, на проекто доклада на 20 октомври в 12 часа на обяд. Това е крайният срок за внасене на изменения. Смятаме, че между 4 и 5 ноември ще е, се проведат разискванията по измененията на доклада, за да можем на 10 ноември да е, бъде проведено гласуването. И след това през декември, един месец по-късно, някъде от 14 до 17 декември в този срок ще можем да гласуваме в пленум. Току-що беше казано, че докладчикът госпожа Латфорд не присъства – имам предвид е, следващата точка от е, дневния ред е, и за това ще прекъсна за кратко заседанието за няколко минути, докато докладчикът дойде тук. Ние бързо обсъдихме тези две точки и може би сега сме малко подранили за следващата точка, така че прекъсвам заседанието за 5 минути. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento che la... И така казаха Че la... Казаха ми, че докладчицата Лътфорд вече пристигна. В такъв случай можем да продължим. Моля, извинете. Моля ви за внимание, колеги. Вземете местата си, ще продължим нашия дебат. Става въпрос за точка 10 от дневния ред, списък на трети държави, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и на тези страни, чието граждани са освободени от това изискване. Както знаете, комисията АФЕД трябва да изкаже становище по предложението на комисията, която премахна изискването за визи на бившите републики, на републиките на бивша Югославия и също така бивша, република, бивша Югославска република Македония. А сега давам думата на госпожа Лътфорд, за да ни разясни тази тематика. Much, uh, um... Благодаря, господин председател. Извинете ме, че ви накарах да ме чакате, докато дойда. Надали има нужда допълнително да подчертавам, че тази комисия и парламента като цяло силно подкрепиха освобождаването от визии за страните от Западните Балкани. Разбира се, тези страни са част от графика на процеса от Солун и а, разбира се, ние ги освобождаваме, когато те са отговорили на критериите, които са залегнали в процеса. Страните от бивша Югославия и техните граждани вече могат да пътуват без визи в Европейския съюз като туристи. Тоест ситуацията силно се промени спрямо предходните години. Няма да говоря за причините, поради които е толкова важно пътуването без визи. То е важно най-вече за развиването на контактите, на диалога, и взаимодействието между народите. Нещо, което ще помогне на тези държави да се сътрудничат по-тясно с Европейския съюз, да ни разбират по-добре и евентуално да се подготвят по този начин за бъдещото членство. Предложението на Европейската комисия като цяло е широко приветствано. Мисля, че тук вече имаше разговор по този въпрос – и ние всички подкрепихме идеята че наистина трябва да се убедим, че определените стандарти, които са залегнали в пътната карта за освобождаване от визи, са изпълнени. Тези държави отговарят на стандартите. Но основният доклад на госпожа Тайон, Файон, ако не се лъжи, извинете, е, трябва да бъде представен пред Комисията за граждански права. Всички тези пет държави са поставени в общата рамка. Но Ако имаме подход, при който ги разделяме и, например, кажем, нека да отделим Босна и Херцеговина и да ги предложим на други условия и, примерно, да изчакаме до 2010 това няма да е добро. Само всъщност отлагаме подхода за взимане на решения. Това, което предлагам тук във връзка с петте страни, е да поддържаме идеята, основната идея, че Сърбия и, Монте... и Черна гора със сигурност ще отговорят възможно най-скоро на критериите, така както комисията твърди. Всъщност вече мисля, че Сърбия е отговорила на критериите и се е класирала, така да се каже, за освобождаване. Не такъв е случая на другите страни Албания, Босна, Херцеговина и освобождаването от визи трябва за тях да стане веднага след като комисията оцени, че са отговорили на нужните изисквания. И това, тази оценка на комисията да бъде публикувана в официалния вестник. Ако запазим тази структура, всъщност ние си следваме по този начин стандартните процедури. Но, нека да не забравяме, че всичко зависи от оценката на комисията, която ще каже дали критериите са изпълнени или не. Аз бих допълнила също така предложение че комисията, комисията осъществява такива проверки месечно и също така да ни представя информация. Не мисля, че това е включено в основния доклад, който ще бъде представен пред Комисията по човешки, по граждански права. Ще предложа на докладчика да го направи. Защото само с един такъв инструмент на постоянен контрол, на постоянна оценка, ние ще накараме тези страни, ще ги мотивираме да продължат бързо с промените, за да отговорят на критериите. Относно Косово, тук ставаше въпрос за изменение едно, въпреки че казах изменение две. Започна се диалога с Косово. Целта е да се стигне до абсолютно същия тип диалог и освобождаване от визи. Така както е, стои въпроса с другите страни от региона и това без значение какви са прерогативите и какви са ам, различните мнения на държавите членки спрямо това, доколко се признава независимостта на Косово. Много е важно обаче да продължим да си сътрудничим с Косово, така че да му позволим по този начин да се сътрудничи и да ни изостава от останалите страни в района. Тоест, да успеем да го задържим дори и него в същата насока и да не се получават отклонения – и да не принуждаваме по този начин гражданите на Косово да си подават документите за гражданство, да получат гражданство от някои от съседните страни, само за да могат после по-лесно да получат визи или да нямат нужда от визи. Надявам се това да не стане лошо пророчество. И наистина да накараме хората на Косово да искат гражданство от съседните страни. Целта е, още веднъж подчертаваме, да не подкопаваме авторитета на тези пътни карти, които сме изградили, а авторитета на комисията и на целия процес. Никой от нас няма интерес да направим нещо такова. Разбира се, трябва да приложим известен натиск над някои правителства, тези правителства трябва да отговорят на критериите, за да се освободят от визов режим. Вярно е, че много от мерките, за които говорим, вече са приложени. Но не всички и държав, някои от държавите са вече близо до изпълнение на критериите. А комисията от своя страна трябва да продължи с оценките си. Аз лично бих желала това да са месечни контроли, месечни оценки – И така, с този месечен контрол ще имаме натиск. Едновременно с това можем да окажем и политически натиск. Защото, например, гражданите на Босна, Херцеговина и на Албания ще видят, че пътя към освобождаване от визов режим е в ръцете на собствените им правителства, в техните собствени ръце. И предполагам, че намерението на нашите партньори тук, които са писали доклада, ще бъдат подкрепени от комисията и че разликата в приемането на тези страни, т.е. ще има една първа вълна на страни, които ще бъдат освободени и после една втора вълна на страни, които ще бъдат освободени, ако тази разлика е по-малка, мисля, че това ще бъде също добра идея. Благодаря, господин председател. Е, e благодаря ви. Благодаря ви и госпожо Лотфорд, извинявайте, лошо произнесох името ви, обърках ви с друг депутат. Аз сега давам думата на колегата Муниц. Sí, gracias, eh, señor presidente. Creo que este, este informe eh, tiene... Благодаря, господин председател. Този доклад има изключително политическо значение, също и от е, техническа гледна точка той е много важен. Не трябва при политическата работа да забравяме техническите аспекти. Е, има определени критерии, които Босна и Херцеговина и Албания все още не изпълняват, за да се предвидят изключения за тях – но а, вие, вие виждате, че те са поставени в списъка и а, в момента, в който изпълнят критериите за визите, а, тази политика ще се приложи към тях. Това е добър компромис относно ситуацията в Босна, Херцеговина и Албания. Що се отнася до Косово, съжалявам, но а, там нещата ми изглеждат много сложни. Ако се опитаме там да правим преговори, за да изготвим пътна карта за а, тази а, изключителна уредба, то тогава ще трябва да преговаряме с образование, което все още не е признато от всички държави на Европейския съюз като държава. Без значение на компетенциите на държавите членки и ако Косово бъде споменато, то тогава трябва да се изясни статута на Косово в рамките на международната общност от държави. Това трябва да бъде включено в доклада, ако изобщо Косово се споменава в този доклад. Изменение 3 в доклада на Таня Файорн в Комисията по граждански свободи за мен е по-приемливо. Тук се посочва, че а, е, това се прави а, е, без да се засяга действието на статута на Косово и аз а, е, в случая искам да се присъединя към резолюция 1244 на съвета за сигурност на ООН. Аз мисля, че това е по-приемливото решение в случая. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Муниц. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, е, господин председател. На, на, на свой ред е, Искам да благодаря за становището и за предложението. Високо оценявам проекто предложението, което сме получили от Комисията по граждански свободи и предложението от Комисията по външна политика. От моя гледна точка е изключително важно да изработим, нека да го наречем, общ пакет за всички страни, както е, госпожа Сара Лутфорд каза, ако си спомняме преди 20 години, даже много по-рано, е, хората от бивша Югославия пътуваха свободно почти по цял свят или във всички европейски страни. А сега младите хора, които знаят, че родителите им е, са могли да го правят, сега нямат тази свобода и ние знаем, че национализма и екстремният национализъм продължава да бъде проблем в някои други страни, така че свободното пътуване, опознаването на други страни, особено за младите хора, е нещо, което може би вие много от нас сме преживели, за да видим колко е важно, за да приемеш другия, тяхното мнение, разнообразието, как да уважаваш хора с друго мнение, дори и да не го споделяш. Така че идеята за включването на всички страни от Юго-Источна Европа в е, този, е, тези правилници е, се оценяват високо от мен и от нашата група. Е, колкото до подробностите в текста, аз оценявам това, което казаха, че Албания, Босна и Херцеговина са включени в изменението. Сега, колкото до Косово, аз оценявам текста, който е предложен от госпожа Лотфорд, защото всъщност става въпрос за следното – аз, съм, аз бях в Косово миналата седмица като е, с докладчик е, за Косово от Европейския парламент и след разговорите с много хора, аз останах с ясното впечатление, че е толкова важно да се даде на гражданите, на хората от Косово, на така наречените косовари, някаква перспектива, е, че и те биха могли е, да бъдат част от света и че те ще могат да пътуват. Е, господин Баязити, министърът на вътрешните работи в Прищина, останах с ясното впечатление, той го каза, не само впечатление, че самото правителство правителство в момента подготвя пътна карта с ясни идеи за това как да се изпълнят всички изисквания, всички критерии и от, други, и от другите страни. Така че текста с измененията ми допада, високо го оценявам. Е, както автора на пакто предложението казва, че е важно да се отправи един сигнал е, да се отправи един сигнал от Европейския парламент, от Европейския съюз като цяло, че има е, път за всички е, от района, а не само за някой. И чисто техническо казано, както вече беше казано, ще има проблем, ако една или две страни не получат тази перспектива, защото тогава техните граждани могат да поискат гражданство от друга страна. Така че, ако Искаме нещата да са ясни за нас, кой, кой е в района, е, кой е граждани на коя страна и както е, така, е, моята, моята испанска колежка изказа опасения. Да, аз знам и ние всички знаем, че не всички европейски страни са признали Косово, но има и други примери където страни, които не са били признати от всички страни, са а, а, започнали процес по улесняване на визите, например Тайван. Така че мисля, че ще бъде хубаво за народа на Косово не, не говоря сега за статута на Косово. Знам, че няма съгласие по статута на страната, но за хората, особено за младите хора, е много важно да има перспектива, че и те ще станат част от Европа, те ще са част от този континент и че ще им се позволи да пътува. Това е много важно. И имам едно изискване. Има едно изискване, ако автора на проекто предложението е съгласен, в мотивите в началото можем да включим. Както казах, правителството на Косово изготвя пътна карта. И ако не възразявате, да, може това също да бъде предложение за изменение, да заявим в мотивите в началото, че ние приветстваме решението на властите на Косово да изготви пътна карта за освобождаване на визите. Това е едно. И второ, въпрос към комисията и молба към нея. Въпрос за граничния контрол между Косово и Сърбия. Аз мисля, че е важно за нас да да дадем ясен сигнал на Сърбия, че трябва да се прилага един и същи граничен контрол, е, както спрямо всички останали международно признати граници. В противен случай ще има проблем е, с е, контрола върху движението и хората, които прекусяват границата. Така че това е молба, която искам да отправя към комисията т.е. да има и ясно искане към Сърбия всички мерки за граничен контрол да се прилагат е, е, на границата с Косово, както на всички останали международно признати граници. И накрая бих искала да изясня нещо за вас, които е, може би са чели член на BBC за Косово миналата седмица, където се казва Делегацията за Юго-Источна Европа в Европейския парламент. Ние говорим за страни, които не са признали Косово. Искам да изясня. Аз говорих само за себе си и за моята колежка Мария, а не за цялата делегация на Европейския парламент за Юго-Источна Европа. Аз не съм говорил от името на цялата делегация. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Луначек. Господин Пасолт. Господин председател, аз е, мога директно да е, обвържа моето изказване с това на колегата Луначек. Подкрепям нейното изказване. Първо трябва да сме наясно всички ние, сме свидетели е, и то основно в Германия и в Австрия, как през 70-те години милиони хора от Югославия пътуваха свободно и живееха при нас по времето на комунистическия режим. Днес същите тези хора са а, затворени в рамките на своите граници. Това е абсолютно неприемливо и наистина в случая ние трябва да проявим политическо мислене. Разбира се, не трябва да забравяме техническите проблеми и проблемите на сигурността, но въпросът тук е политически. Затова аз подкрепям изрично а, позицията на колегата Латвор. Второто, което искам да посоча, също от гледна точка на сигурността, колегата Латфорд и аз бяхме 10 години в Комисията по вътрешни работи и това не означава, че подценяваме сигурността, обаче именно предвид сигурността няма нищо по-важно от това да не се допуска дестабилизиране на страните от Юго-Источна Европа, защото всяка дестабилизация веднага ще се отрази върху нашите страни и то точно по отношение на сигурността. И е, според мен е дестабилизиращо, ако е, в средносрочен план е, някои страни, като Босна и Херцеговина не бъдат включени. Миналата седмица бях в Македония. Македония е страна, която особено добре изпълнява тези критерии. Обаче, скъпи колеги, в Македония през последните години тече процес, много, според който много от гражданите на Македония, които имаха възможност, взеха българско гражданство, за да могат да пътуват свободно и това създава редица проблеми. И ако сега един подобен процес, който вече започна, си представим за Босна и Херцеговина, то това в крайна сметка ще означава края на тази държава. И за това аз мисля, че а, тук трябва да се вземе в особена степен изискването за сигурност. И сега за Косово трябва да посоча, че а, съм а, докладчик в сянка на моята парламентарна група повече от 5 години за Косово и а, в тази връзка искам да посоча, че колеги от страни, които не са признали Косово, не трябва да а, смятат, а, че могат да се налагат като мълцинство над мнозинството. В Европейския парламент а, с 75% за бяха приети докладите на колегата Ландберг и Луначек. И в този доклад съвсем ясно се посочва, че ние като Европейски парламент изискваме признаването на Косово. Ние съвсем ясно се произнесохме за а, признаването на Косово от а, международната правна общност. И а, повечето от държавите признаха Косово и аз смятам, че поне трябва да се обединим около схващането, че малцинството трябва да респектира позицията на мнозинството, а не да налага своята позиция на мнозинството, защото повечето страни признаха Косово и всяка от тези държави е решила сама за себе си и 22 държави взеха решение подобно на това на Европейския парламент. И сега ние трябва да имаме предвид, че не бива да наказваме а, косоварите, които са страдали много а, с а, това, че имаме не единна позиция. Те трябва да имат достъп до Европа, те трябва да опознаят Европа и а, би било абсурдно, ако ние там интервенираме, ако а, се опитваме да изградим тази страна а, с а, много а, средства. А, ако мисията ЕОЛЕК, ЕСЛЕКС действа там, от е, всичко това от една страна, а от друга страна ние да а, не допускаме тези а, хора да пътуват, а, просто тези неща са несъвместими. А, всеки, който изпълнява правилата на играта, а, трябва да участва в играта. И а, за това трябва да допуснем Косово да изпълнява правилата на тези игра. Благодаря, господин Провера. Искам да кажа няколко неща. Според договора, парламентът трябва да бъде консултиран относно всяко предложение и решение на комисията в тази насока. Госпожа докладчикът предлага парламента да се откаже от своите прерогативи за две от страните, като, от, като даде на комисията е, възможността за крайното решение. Не мисля, че можем да направим подобно изключение. Или договорът е валиден и се прилага за всички. Или считаме, че не е валиден и в такъв случай трябва да променим договора. Но пътната карта не, няма за цел да дискриминира някои страни а просто да им каже, че има параметри и критерии, които трябва да бъдат зачитани, за да се гарантира юридическа сигурност, административна организация и също така сигурност за страните, които ще приемат хората, които пресичат границата. Защото съществува проблем, свързан с тероризма и със сигурността. Нека да не ги забравяме. Така че критериите, които сме наложили, не могат да бъдат зачитани за дискриминация. И ако критериите не са изпълнени, няма как да освободим тези страни от визи. Просто и това не е дискриминация. Именно за това предлагам да подкрепим предложението на комисията, такова каквото е. Благодаря на господин Провера. А сега дам думата на колегата Талър. Благодаря, господин председател. Бих искал да изразя уважението си към работата на докладчика. Госпожа Лутфорд е свършила много голяма работа и аз подкрепям основните насоки на доклада. Смятам, че проекто доклада на госпожа Файон, която е докладчик от Комисията по граждански свободи, също трябва да бъде подкрепен. Но това, което искам да проверим с комисията е по какъв начин решенията са били взимани през последните месеци, последните 4 месеца, защото ние всички съзнаваме, че в началото на юли когато комисията предложи да се освободи визовия режим за бивша Югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, е, като промени е, правилниците изготвени от съвета, е, само бивша Югославска република Македония отговаряше на всички критерии от пътната карта, определена от комисията. Ние знаем, че комисията реши, да приложи, да включи в така наречения широк списък е, Сърбия и Черна гора. Е, без изпълнението на критериите, които комисията беше определила тогава. Босна, Херцеговина, и Албания също не са изпълнили тези критерии и е, вследствие на това не бяха включени в предложението на комисията от 15 е, юли. Специално спрямо Босна и Херцеговина, е, предложението на комисията беше критикувано в района е, и се изтъкна, че е, ще се осложнят конституционните реформи и ще се допринесе за допълнителното фрагментиране на Босна и Херцеговина. Та, въпросът ми е, може ли комисията да ни обясни на каква основа реши да включи някой от е, страните, които не отговарят на критериите в предложението си от 15 юли, а изключи други страни. Това е важен политически въпрос. И това ще бъде отговор, е, когато говорим за това, е, че критериите трябва да се спазват. Аз съм съгласен. Съгласен съм с това, но те трябва да се спазват от всички. Докато тук се правят изключения. Правят се изключения за Сърбия и е, Черна гора, които не изпълняват всички критерии, обаче след като са включени в предложението, Босна, Херцеговина и Албания не отговарят на критериите, но не са включени в предложението. Затова питам на каква основа е взето това решение. Защо Босна, Херцеговина и Албания не получават същата възможност да бъдат подкрепени е, за техните реформи до края на септември 2009 година, е, както стана с други страни от Западните Балкани – Сърбия и Черна гора. Въпросът е прост. Защо не може комисията да прилага един и същи подход, както при Бахама, Сан Салвадор и така нататък, е, които е, бяха е, включени под условия в списък за регион, в който критериите не се спазват. И за това смятам, че нашето предложение, нашите намерения, нашата линия на поведение, която се предлага от госпожа Лутфорд, в някакъв смисъл поправя тази политическа грешка, която е направена. Ние трябва да внимаваме да не е, допринасяме за допълнителното фрагментиране на Западните Балкани. Това е много важно. И комисията трябва да знае, че някои така наречени технически решения имат огромни политически последици. И за това аз предлагам Искам да чуя отговора, естествено. Естествено, искам да чуя отговора. Решението е политическо. Да се включат някои, които не отговарят на критериите, а да се изключат други, които не отговарят също на критериите. И за това предлагам да а, спазваме линията, предложена от нашия доклад. А, а сега давам а, Госпожа Пак, искам а, да се присъединя изцяло към предложенията на колегата Латфорд. Идвам тък току-що от Босна и както знаете в Босна ситуацията не беше такава, че да са изпълнени всички условия, но междувременно техническите предпоставки с изключение само на биометричните паспорти са изпълнени и затова мога да се присъединя към колегата. Защо тук не е включено това, което беше включено като за Чарна гора и за Сърбия. Аз мисля, че това е несправедливо, че това е политически недълновидно и мисля, че би трябвало а, да разберем а, това, а, което е написала госпожа Латфорд и да го приемем. А това, що се отнася до Косово, аз съм абсолютно съгласна, че а, Косово не трябва да се изключва. Косово също трябва да стане част от процеса от Солун. И ако искаме Косово да остане мирно, и да се е, развива напред, то тогава трябва да помогнем на Косово да изпълни условията, които ние изискваме от тази е, държава. Естествено, аз не съм срещу спазването на показателите, обаче е, не съм и да се мери с двоен аршин. Затова смятам, че това, което посочи госпожа Латфорд, наистина е много добро и го подкрепям. Колегата Танок. Благодаря, господин председател. От името на нашата група ние приветстваме решението на Комисията за освобождаване от визи на Сърбия, Черна гора и И а, мисля, че примерно за Черна гора това ще улесним страшно много тяхната работа, а също така и моята, като а, наблюдател за тази страна. Мисля, че за Сърбия също това ще бъде много добре, както и за Македония. Относно Албания и Босна и Херцеговина, ам, так, историята, както историята се повтаря заедно с като например с присъединяването на 10 страни през 2004 година и заставането на България и Румъния. Трябва наистина да подходим индивидуално и трябва, примерно, да разгледаме а, някои въпроси, като биометричните паспорти, реадмисията, борбата с организираната престъпност и корупцията на високо ниво. Определено това са важни въпроси, които също засягат визовите режими. Но като че ли това само ще бъде в ущърп на населението, а не толкова на висшето ниво и на политиката като цяло. Госпожа Лътфорд е права, че настоящите разпоредби, предложени от комисията, ще насърчат косоварите да кандидатстват за сръбско гражданство или пък, примерно, молдовците да кандидатстват за румънски паспорти или пък украинците за някакви други. Не мисля, не мисля, че трябва да променяме нашите процедури. Като цяло подкрепям предложението на комисията и ви призовавам да гласувате за него. Grazie onorevole Tannock. Ora la parola l'onorevole Weigel. Благодаря, господин Танок. Благодаря. господин Вайгъл. Благодаря на всички, които се присъединиха към това принципно становище по отношение на процеса. Безвизов режим в Западните Балкани. Аз мисля, че по принцип не е правилно да се прокарват тези разделителни линии между различните страни, и непрекъснато да се подчертават, обаче Въпрос на реално политическа оценка е, е това, което е направила комисията, също и нашия докладчик, а именно, че е, ние а, е, трябва да прием тази пътна карта, така както е концепирана. Аз мисля, че е важно да се постигне тази реабилизация в една по-широка рамка. Става дума за човешки свободи, става дума за политически свободи. Аз съм съгласен с господин Посъл, той говори за това, така че всички тези свободи преди 25-30 години бяха вече на лице в бивша Югославия и сега е абсурдно, тези страни, които а, сега са нови държави, а, да трябва да а, бъдат измервани с други критерии. Аз мисля, че ние в Европа имаме достатъчно полицейски и други мерки на разположение, с които а, да можем да спрем нови миграционни потоци от а, тази част на Европа и да ги поставим под контрол. Например, аз днес а, бях свидетел на това, моите а, моите двама асистенти е, бяха проверени много внимателно, според мен, от бългийските власти, дали е, е, са живяли тук без адресна регистрация преди няколко години. Аз смятам това за доста непоносим факт и за това го споменавам. Съществуват достатъчно нормални мерки, с които хората от Юго-Источна Европа и в частност от Западните Балкани могат да бъдат контролирани и да бъдат, да им бъде присъден един нормален статут. Аз поставям това на дискусия, защото не трябва непременно да свързваме признаването на Косово с процеса на либерализация на визовия режим. Е, и не трябва да разглеждаме това като един е, въпрос. Просто става дума за два различни проблема тук. Мисля, че по-скоро ние трябва в Европейския парламент да се погрижим за това в Косово да се а, доразвиват рамковите условия, които да дадат възможност за нормално съжителство а, на хората от различни националности там и също така отношенията на съседство да а, бъдат нормализирани. Когато става дума за Босна и Херцеговина, тук е, също искам да се присъединя към тези, които оказаха на едно явление там, а именно така нареченото пазаруване на паспорти, паспорт шопинг. Това е нещо много опасно, особено в тези страни, където все още не е изживяно бурното минало. Например, ние е, имаме една особена ситуация с изборите в е, Харватия, където избиратели от Босна е, решаваха относно състава на парламента, президента на страната и така нататък. беше им дадена тая възможност. Това се говори на ухо, обаче проблемът е голям и до известна степен може да се превърне в европейски проблем, ако тази практика се разпространи и бъде възприята като нормална. Но, за да обобщя, ще посоча, че комисията а, върви в правилна насока. Аз а, подкрепям а, тази либерализация и а, смятам, че в а, нашата комисия има а, много добър доклад, че както и в комисията Либе. Благодаря. Благодаря на господин Вайгл. Кабачек сега има думата и искам да помоля следващите изказващи се да а, бъдат кратки, защото а, трябва да спазваме а, времевия регламент. Приветствам и подкрепям предложението на госпожа Лутфорд. Мисля, че всички сме съгласни с това, че гражданите на Западните Балкани трябва да пътуват свободно. Аз самия идвам от държава, която преди около 10 години беше в подобна ситуация ние започнахме, България започна преговорите за присъединяване към Европейския съюз, но беше в така наречения негативен списък на Шенген. Тогава ние работихме, нашето правителство, много, за да може да убедиме нашите партньори, че държави, които са започнали преговори за членство, трябва да могат техните граждани свободно да пътуват в Европейския съюз. Смятам, искам само една малка забележка към изказването им посъл да кажа, че що се отнася за Македония и за това, че български граждани или македонски граждани са искали българско гражданство, то това не е само заради възможността да пътуват свободно в Европейския съюз. Там има и други причини. аз не мисля, че това е една причина за дестабилизация на държавата Македония. Мисля, че при политическа воля на македонското правителство за европейска интеграция, то а, това няма да е причина за а, нали, някакъв начин да, да а, се дестабилизира македонската държава. Ние, разбира се, приветстваме и подкрепяме свободното движение на всички държави от а, Западните Балкани към, в Европейския съюз и а, аз още веднъж се присъединявам към всички преждеговорищи, говорящи и ви благодаря много. Alla parola l'onorevole Cacin, scusate. Господин Качен има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Бих е, искал да поздравя госпожа е, Латфорд за свършената от нея работа. Има много голямо постижение. Е, голямо постижение след дебата тук в комисията по външни работи, след като се хармонизира инструментите, за първ път ние при, ние признаваме, че трябва динамизъм. Това е много важно. И най-важното в това предложение е, че Оценката на комисията трябва да се прави ежемесечно и трябва да се съобщава както на парламента, така и на съвета, така и на е, засегнатите страни. Това е най-важното в предложението. Колкото до дискриминацията, трябва е, е, да сме е, откровени. Албания, Бас, Босна и Херцеговина са дискриминирани е, спрямо Сърбия и Черна гора, е, защото. Е, е, е, Сърбия обеща, че трябва да се свърши работата до край, но не го направи и бяха включени в пакета. Докато именно заради това ние трябва на всяка цена да включим Албания, Босна, е, и, е, Босна и Херцеговина също в този списък. И аз съм убеден, че тази динамика трябва да се поддържа в нашата комисия и в други парламентарни комисии и по този начин ще допринесем за по-сериозен подход от страна на правителствените органи в Албания от една страна и в Босна и Херцеговина от друга страна. Не искам само да ви напомня, че преди 15 години 15 години започна Дейтънския процес. И в Босна ние наложихме конституция. И това е една от причините, поради които те не могат да изпълнят всички техни задължения. Затова е наша отговорност да дадем нов тласък на тази динамика и е, да им помогнем да се подобрят, защото нищо няма да се случи от само себе си. Връщам се от Босна вчера, там настроението е, не е добро. И аз мисля, че нашата дискусия днес, след приемането на списъка от измененията, ще подобри политическата атмосфера в Босна и в е, е, района като цяло. Това е наше задължение. От друга страна, когато говорим за Косово, не трябва да забравяме Косово. Както вече беше казано, единственото решение, единственото дългосрочно решение за народа на Косово е, е да приемат гражданство на съседни страни. И това ще дестабилизира националния баланс в тези страни и ние не можем отново да поемаме такъв риск. Действително не можем да правим такова нещо втори път. Ние даваме вид, че отваряме врата, че даваме шанс и е, ние трябва действително да бъдем гостоприемни. В противен случай, ние като европейска институция отново ще се изправим пред ситуация, която вече се случи преди години. И е, заради това, ако няма положителна дискриминация, ако мога така да се изразя, ние трябва точно това да правим, да направим невъзможното възможно и е, да постигнем повече, отколкото комисията би очаквала. В заключение искам да благодаря на баронеса Латфорд и накрая да кажа, че се гордея с ролята, която Европейския парламент като институция и нашата комисия по външна политика, ролята, която играе е, в това съвместно предизвикателство за по-добри възможности за всички, включително и за европейските институции. Ако има комисия, която е особено отговорна, това е комисията по външна политика, това е наша отговорност. Трябва да напомним на всички нас и на всички институции какво се случи десетилетия по-рано в Западните Балкани и трябва да избегнем именно това. Благодаря, господин Качин. А сега госпожа Билт. Благодаря. Първо искам да ви е, благодаря, че сте тук в е, тази комисия, че дойдохте да говорите пред нас. Аз съм докладчик Сянка от НБ. Аз е, искам да благодаря на госпожа Лътфорд и на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Вярно, много е важно да ускорим процеса за всички държави в региона както от тяхна перспектива, така и от европейска. Разбира се, трябва да включим и Косово, като имаме предвид неговия специален правен статут. И бих помолила комисията, бих поискала от комисията веднага да приложат това решение и за Косово от момента, в който се вземе решението, така както иска и Сара. Доколкото знам, в Босна и Херцеговина, имаме наистина някакво отчаяние, защото те са едва ли не затворени, заключени и цялото младо поколение се чувства затворник. Това не е проблем. Това не е толкова а, отговорност на населението, колкото на самото правителство да приложат, правител... да приложат критериите на Европейския съюз. А също така, не мисля, че трябва да а, прилагаме тази дискриминация спрямо критериите. Това е вид даване на фалшиви надежди или пък а, и след време да извадим, примерно, допълнителни ограничения, защото тогава хората ще го считат за дискриминация. Като че ли липсва динамиката – Бихте ли ми обяснили дали е логично да продължаваме така? Според мен най-добре е да окажем натиск над босненските власти, да ги убедим, че това е от политически приоритет. Тук говорим за виза, за свободата на пътуване на хората. Ако искаме да ускорим процеса, трябва да приканим още по-настойчиво властите да работят повече. Нека да помогнем, нека да подкрепим и да кажем всъщност на босненския народ, че ние сме на тяхна страна и че работим заедно с властите, за да отговорят на критериите, не да се крием. Това засяга директно вярата в Европейския съюз. Именно за това подкрепям а, Сара и се надявам да се приеме тази резолюция, както за благото на босненския народ, така и за нашето собствено на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо Кораца. А сега колегата Кирилов. И след това отстъпвам предателството на заместник председателя. Uh, in my opinion, Uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че постигаме някакво равновесие тук в комисията. Аз съм съгласен с колегата Качин, че трябва този баланс да бъде в цялото решение. Когато Слушах последния път изказванията на комисията. Там се говореше за изпълняването на критериите и че те ще бъдат постигнати за Босна и Херцеговина и за Албания следващата година. Мисля, че като цяло имаме добра политическа позиция и ще трябва да продължим в същата насока, за да осъществят те изискванията относно и да изпълнят критериите. Що се отнася до Косово, имам две забележки относно казаното от господин Поселт. Нека да не смесваме визовите режими с признаването. Може би признаването на Косово беше малко прибързано, но да не смесваме нещата. Мисля, че трябва да работим в тази насока и също да дадем перспектива на Косово, а също така и от чисто политическа гледна точка. Господин Полселт, втората ми забележка е, е, че той каза, че има големи проблеми в Македония защото някои от тях евентуално ще поискат да имат българско гражданство. Ами повечето от тях бяха започнали да го правят много отдавна. Но, въпреки всичките молби за българско гражданство, ние много внимателно преценяваме на кого да дадем. Нека да ви напомня, господин Посъл, че това беше голям проблем и в Германия. Защо твърдите, че а, в Македония сега има такъв проблем? Тук говорим за проблеми на настоящото правителство. Нека да не смесваме визовите режими с национализъм. Миналата седмица в Страсбург ви дадох много брутален пример на нарушение на човешките права. За... Примерът беше за една млада жена с е, дете, която е била затворена в затвор, въпреки че току-що е получила гражданство. Нека, нека да третираме отделно тези въпроси. Благодаря. La parola al collega onorevole Cuca. Давам думата на колегата Кука. Благодаря, господин председател. Една кратка бележка от мен. Тази дискусия показва, че ние сме на едно мнение, че е, въпросът е, за визовия режим на гражданите на балканските държави е изключително важен. Настоящата ситуация там трябва да се промени и някои стъпки са необходими в тази посока, особено когато имаме предвид, е, че трябва да е, създадем сериозно впечатление пред гражданите на тези страни и е, освен това да разкрием пред тях привилкателността на европейската перспектива. Всички ние знаем, че е, положението е, там е доста чувствително в е, политическо отношение. Някои от нас смятат дори, че става дума за дискриминация и че трябва да се изчака. Ние тук вероятно няма да бъдем на едно мнение, но е, не трябва да забавяме и решението. Ние трябва възможно най-бързо да стигнем до решение в този случай. Искам да посоча, че е, този проект от доклад на госпожа Латфорд е много добър. Е, текстът е, е добър, реалистичен, балансиран. Никой не е забравен в този регион и мисля, че най-реалистично е този доклад да бъде прият в настоящия му вид. Повтарям, не трябва да дискутираме, докато стигнем всички на едно мнение. Е, това ще отнеме много време и е, ще се е, отрази отрицателно на гражданите на Западните Балкани, така че аз абсолютно подкрепям мнението на госпожа Латфорд. И сега последното изказване на госпожа Корнелис, моля. Благодаря ви. Искам да кажа в отговор на тези, които подкрепят предложението на комисията в настоящия му вид. Е, като че ли комисията твърди, че предложението на Лацфорд е, че еднократно може да се освободи визовия режим за всички, но всъщност не е така. Предложението е много балансирано. Само една страна отговаря на критериите, четири страни не отговарят. Предложението на комисията прави произволно разделение между тези четири на две ги дели. Предложението на госпожа Лацфорд е, само поправя тази грешка. Е, има е, четири страни, които не отговарят на критериите и те трябва да бъдат третирани равноправно това би било почтен подход към този проблем. Искам да го подкрепя. И освен това, е това, което тя казва в мотивите за месечна оценка за напредъка на страните и доближаването им до изпълнението на критериите, мисля, че това е един почтен подход към целия район на Западните Балкани и това ни е необходимо. Благодаря ви. Искам да приключа дискусията и сега давам думата на представителя на комисията. Е, бонжур. Добър ден. От името на комисията аз мога само да ви напомня, че много ни радва подкрепата, която получаваме по време на дискусията тук в Комисията по външни работи и за интереса, който предложението на Комисията буди в Европейския парламент. Преди няколко дни е, заместник председателя на Европейската комисия Баро за първ път в пленарна зала в Страсбург предложи подхода на комисията при определенето на нашето предложение. Когато през юли изготвихме предложение за Западните Балкани, ще се опитам да бъда кратка. И ще се опитам да напомня основните линии в нашия подход и също така да отговоря на точните въпроси, които бяха зададени от членове на вашата комисия. На първо място е, предложението на комисията в е, контекста на общата политика на визовия режим Та, това предложение отново подчертава политическото значение на Западните Балкани и отново подчертава, до толкова доколкото това е първото предложение по политиката за обща политика за визов режим за всички страни от даден регион. След 10 години съвместна външна политика, за първ път комисията прави предложение, което е изключително политическо, бидейки и техническо, предвид е, деталите в предложения подход. За първ път е, предложението на комисията може е читаемо, лесно и целта е да се отправи политическо послание и да се изтъкне значението, което се придава на страните от региона. Всъщност, ние изготвихме ясен процес. Първият етап е предложението на комисията за отмяната на задължението за изготвяне на визи за три страни от района, като е, поемаме ангажимента в най-скоро време да завършим процеса. Заместник председателя Баро беше ясен. Е, колкото до това, че комисията поема официален ангажимент да върви напред и следващата година да отправи второ предложение, за да е, се постигне цялост в този регионален подход. Искам отново да ви напомня какъв беше подхода, какъв е, метод изготвихме за освобождаването на визовия режим е, за страните от Западните Балкани. Политическата рамка беше ясна. Имаше предложение от Солун, който подчертава регионалния подход за визите и който обвързва освобождаването на визовия режим с реформи в областта на стълба свобода, сигурност и миграция – Всъщност, ние приехме постепенен подход. Е, ние изготвихме и предложихме е, споразумения за реадмисия и за улеснение на визовия режим за пет страни от Западните Балкони през 2007 година и с тези споразумения се търсеше балансиран подход за да се управлява опасността от миграционни потоци. Вие знаете, че е, този риск е една, един от основните критерии в нашата съвместна политика за висов режим. Впоследствие, за да може действително да отговорим на политическите нужди и да дадем политически приоритет на въпроса за визовия режим, всички в комисията признават политическото отражение е, за свободното движение на гражданите от тези страни, ние е, поехме ангажимент в структуриран диалог и направихме подробни пътни карти. Е, няма да ви занимавам е, с подробности по пътните карти, те са технически, но ние не забравяме крайната цел. Крайната цел си остава политическа – е, процесът беше структуриран, подробен и еднакъв за всички страни от района, за да може да се оценят е, проблемите, които са специфични за всяка отделна страна. И основната цел в процеса беше да се ускорят реформите във всички ключови области на политиката по сигурност, е, пространството за правосъдие и сигурност, така че това е процес, е, който ние наблюдавахме отблизо. Процесът започна през януари 2008 година и наблюдавахме реформите във всички страни в района. И всичко е, беше отразено в е, доклади доклади, които е, не се основават само на информация, която сме получили на хартия, но и след посещения в страните. И при тези посещения ние е, приобщихме и експерти от страните членки и всичко беше проверено на място. Това упражнение отнема време, по това няма спор, и който трябва да се води е, постоянно. Сега, за комисията, как ние изготвихме списъка, е, вие ни попитахте произволен ли беше изборът, когато предложихме три страни. Аз мисля, че комисията изготви много подробни доклади. Тя оцени напредъка от петте страни в района докладите на оценката на комисията беше споделена от всички държави членки в съвета и също така беше обсъдена и споделена с страните от региона. Нашето предложение е, потвърждава, че всички критерии от пътната карта са били изпълнени. За Сърбия и Черна гора изборът не беше произволен. Ние оценихме, че там има една динамика, има синергия и когато изготвихме предложението си, всичко е, беше направено трябваше само да се приемат някои мерки, които бяха на хартия, които бяха във вид на проект и получаваме оценка от тези страни и всичко на хартия се потвържда, потвърждава, че реформата се изпълнява. Ние правихме, ще направим посещения на място, за да видим, че действително на място всички е, критерии от пътната карта се прилагат. И ние преценихме, че Албания, Босна и Херцеговина са направили огромен напредък е, в рамките на дискусията по освобождаването на визовия режим, но че е, все още съществуват критерии от пътната карта, които изискват конкретни действия и в последствие трябва да се провери дали е, се прилагат, е, за да се допълнят е, критериите. Естествено, че ние можем да вземем политическо решение, да смятаме, че направеното е достатъчно. Макар да сме определили подробни критерии, все пак може да се смята, че решението е политическо, но трябва да се има предвид и отражението на това решение за бъдещето на нашата обща политика по визовия режим. И това трябва да направи комисията с вас, с държавите членки в областта на общата визова политика, доколко се освобождават някои е, граждани на определени страни от задължението да имат визи. Ние сме определили критерии, знаем, че това е, води бързо до резултати. Ние ускорихме всички реформи и е, опитът на Балканите го доказва и ние трябва да видим дали можем да направим подробна оценка, без да изпускаме от погледа си политическата цел. Предложението на комисията отговаря, то, е, е, от, отразява този балансиран подход и политическата воля да се върви напред и да приключим процеса с нови предложения – след като бъдат изпълнени е, критериите от всички страни на района. Искам да кажа още нещо. Ние с е, интерес прочетохме докладите на парламента, в който се подчертава значението на този въпрос. И ви напомням, че е, за нас е голяма радост да получим политическата подкрепа на парламента по този въпрос. И все пак Искам да ви посоча, е, да посоча опита на Румъния 2001 година и е, предвид опита на Румъния на времето имаше доклад на комисията. Не беше толкова подробен от сегашния. Е, този доклад не беше публикуван, но възоснова на този доклад съвета на времето реши да е, махне забележката и да отмени изискването за визи за граждани на Румъния. и докладът на парламента по това предложение, като че ли не спазва този подход. Искам да бъда кратка и да отговоря на някои въпроси, които бяха зададени. Е, е, Относно контрола на границата между Сърбия и Косово, знаете, че това беше uh, разисквано. Комисията, разбира се, иска да направи мисии на място и да провери наистина дали има приложение на споразумението, подписано между Еолекс и Сърбия. И още веднъж казвам, в средата на октомври ще изпратим хора на място, които да проверят дали цялото цялата всъщност граница е спазвана и има еднакъв контрол навсякъде и дали стандартът е същия какъвто за всички останали райони. Стандартите по принцип са същите и нуждите от сигурност са същите и следваме същия подход. Относно въпроса за микродържавите, така да се каже, и за отменянето на визите. Най-вероятно ще е, говорим днес след обед в рамките на Комисията по гражданските права. Защото още през 2006 година да, комисията направи списък с критерии, които отговарят, е, е, които са всъщност са нужни, за да може една държава да мине от негативния в положителния списък. Но ние трябва да гарантираме на целия Европейски съюз, на гражданите му, сигурност. И именно за това считаме, че е нужно да имаме общностни споразумения за освобождаване от визи между общността, Европейската общност и третите страни. Ситуацията в Западните Балкани е съвсем различна. Там считаме, че в общия процес говорим за държави, които имат европейска перспектива. Говорим за перспектива за присъединяване към Европейския съюз в бъдеще. Това беше потвърдено и на европейско ниво. И в този контекст комисията счита, че няма нужда от този тип споразумения – след като се публикува и се приложи нашето предложение. Контекстът е съвсем различен. Връзките и отношенията, които имаме с Западните Балкани, процеса, който стартирахме, европейската перспектива на тези страни, изискват друг друг подход към въпроса за освобождаване от визи спрямо този, който ние използваме спрямо микродържавите. И последната забележка от моя страна засяга коментарите, които чух от доста хора тук относно така наречената покупка на паспорти, паспорт шопинг. Ние се тревожихме, разбира се, когато изграждахме пътната карта и когато стартирахме целия процес. Получихме от въпросните страни гаранции, точна информация относно нужното време за получаване на един, примерно, паспорт за чуждо гражданство. Видяхме статистиките, които ни бяха предоставени от три страни – Имахме подробни доклади по този въпрос и се съсредоточихме най-вече върху въпроса колко време отнема присъждането, даването на един такъв паспорт от момента на подаване на молбата за чуждо гражданство до момента на издаването на паспорта и получаването на въпросното гражданство. Мисля, че така както го каза заместник председателя Баро, ако успеем да приключим с процеса през 2010 година, след като всички формалности бъдат изпълнени, след като всички критерии бъдат изпълнени от всички страни в региона, мисля, че тогава рисковете за подобна търговия с паспорти ще бъде напълно анулиран. Благодаря. А сега давам думата на госпожа докладчика за заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря на преждеговорящите, които в по-голямата си част подкрепиха моето мнение, вя... изразиха вярата си в това, което аз казвам. И това мнение и моят становище съвпада много с това на госпожа Файон, която ще представи доклада в комисията Либе. Мисля, че наистина трябва да имаме един балансиран подход, така както комисията го казва. Вярно, че това е политическо, политически подход. Той включва и петте страни. И най-вероятно ще имаме подобно предложение следващата година. По този начин само ще премахнем страховете и съмненията в тези страни, но подходът трябва да остане технически. И изисква, разбира се, оценка, чисто техническа оценка, дали критериите са изпълнени. Съжалявам, че колегата Танок напусна, защото аз не съм съгласна с казаното от него по тази точка. А именно, че а, лидерите на тези страни едва ли не ще бъдат. А, а, няма да пострадат от нашите ограничения. Всъщност народите ще пострадат. Не е така. Мисля, че ние трябва да се сроточим върху техническото изпълнение на критериите. И целта е да дадем един единен политически сигнал и да имаме технически подход, а не да подкопаваме целия процес, поставен в тази насока с пътните карти. Вярно е, че, така да се каже, силата властта е в ръцете на комисията, ако ми позволите така да се изразя. Ние не, нямаме нищо против казаното от комисията и това, относно това, което се е случило с Румъния, примерно през 2001. Но аз държа единствено да се следи доколко са изпълнени критериите. Господин председател, аз предлагам не, не, не мога да кажа, че не съм съгласна с вас. Не искам да кажа, че парламента се отказва от своите прерогативи. Просто нека да не забравяме, че парламента може да каже дали е съгласен или не на комисията. Ние не сме против предложението, но, но бихме желали да го попроменим малко. Надявам се, че сега е по-ясно становището ми. Аз лично одобрявам казаното от господин Посел. Особено с подчертаването на, на сигурността и идеята за, една стратег, за едно стратегическо виждане за района. Аз лично нямам нищо против от освобождаването от визовите режими, но нека, нека да не забравяме на къде върви целият ни процес. И мисля, че господин Посълт е напълно прав. Тук става въпрос за стратегическа концепция и че ние имаме други перспективи спрямо Западните Балкани. Също така, разбира се, зачитам мнението на някои други, с които въпреки всичко не съм съгласна не се опитваме да подкопаем позицията на някои държави, които не приемат и не признават независимостта на Косово. Това си е лична дипломатическа позиция. Но ние трябва да останем практично ориентирани относно ситуацията в Косово. Имаше малка разлика в чисто езиковата формулировка на някои от измененията в моя доклад и в този на госпожа Файон. Но се надявам, че ще можем да стигнем до едно и също решение и до формулировка, която отговаря на всички желания, защото всъщност в крайна сметка измененията, въпреки различната си формулировка, имат един и същи смисъл – Съгласна съм с госпожа Корнелисен, която каза, че всичко, което е казано тук в този доклад, е да. Как точно да се отнасяме към страни, които така или иначе, поне за сега, не са отговорили на всички критерии? Комисията казва, да включим в този регламент, в, тази, в нашите разпоредби, страни, които не са, се, не са отговорили още на всички критерии. А, но ако тръгнете да разделяте страните на двойки по две и така нататък, кои отговарят повече и кои не отговарят повече, не е съвсем разумно, мисля. И се надявам, че тези които не са съгласни с, с мен по всички точки, все пак ще приемат прагматичния подход спрямо Косово и ще разберат също, че идеята за техническо отговаряне на критериите е напълно логична. Защото ако тези страни не отговорят на критериите и ние им дадем визи все пак, това само ще бъде в ущърп на нашата сигурност. Надявам се, че така ще подкрепите идеята на комисията. Благодаря. Eh, e Благодаря ви за работата ви и за вашето воодушевление. Искам да напомня на колегите ви, че последния срок е, за е, предложенията е 1 октомври 2009 година на френски или на английски. Благодаря ви. И сега е, още малко минути търпение. Искам да се върна на предходната точка по инструмента за стабилност. Искам да дам отново думата на докладчика. Извинявайте, късно е. е. Още малко минути търпение. Е, защото въпросът заслужава внимание. Съвсем накратко искам да кажа, че ние подкрепяме доклада. Ние сме съгласни с вашия подход е, да е, го разширите към световни поръчки. По член 4.1 искаме да кажем, че Искаме да имаме пълна представа за стратегията по този цел и да знаем е, как проектите са е, финансирани до сега, преди да се разширят и е, искаме да получим информация за антитерористичния център в Алжир, за да получим по-добра представа за постигнатото до сега Искам да кажа като цяло, че искаме да поздравим по-добри доклади за Европейския парламент. Благодаря ви за първите крачки, които видяхме тези сутрин и ви благодарим за сътрудничеството. И последната точка е, е за партньорството по опазване на мира. Искаме е, да видим как е, да се участват е, в такива операции. До сега са правени конференции и въркшопове. Искаме крачка напред, за да видим как се прилага това. И накрая говорихме за финансирането за улеснения по храната. Това не е оптимален това не е оптимален вариант и ще се, опит... ще се обърнем към комисията по бюджет. Благодаря ви. И сега колежката Руис. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на членовете на парламента в Комисията по външна политика за подкрепата, която получихме по приложението на инструмента за стабилност от последните три години, откакто е създаден 2007 година и за положителния анализ на докладчика е, по необходимостта на комисията и предложението до съвета и парламента за промяна в правното основание – ние оценяваме подкрепата на парламента за разширение на обхвата за леки оръжия в областта на нашите правомощия. Е, трябва допълнителни разяснения, за да се е, попълнят липсата на информация за бъдеще по всички програми, е, които прилагаме по член 4.1. И ние високо оценяваме, че има по-добро разбиране на нуждите, защото когато се е, увеличат средствата, които се отпускат от 7 до 10%. Това е, е много важно за този член, защото това е, засяга правовия ред, сигурността, инфраструктури и изобщо това е свързано за това как ще помогнем на гражданите, как да развием стратегия за амбициозни програми по финансиране, защото тази регионална и национална всъщност е много важна. Говорим за пандемии, говорим за критична инфраструктура, например как да има енергия до всички или как да... Това е много е важно да се увеличи финансирането по по-ефективен начин и да се получи отговор. Ние ще ще, ще се стремим да подобряваме сътрудничеството с вашата комисия, по прилагането на нашите програми в годишния доклад по прилагането на IFS беше направено едно приложение към доклада във връзка с трудностите, които се сблъскваме. Например, ние работим в кризисни райони, където не се прилагат традиционни програми. И е, колкото до партньорството за изграждане на мира, ние сме признали затрудненията за нашата възможност да прилагаме такива програми и нашата възможност да стигнем до гражданското общество по по-структуриран начин. Е, ние говорим за в комисията беше направено изследване с представители на гражданското общество, които познават вътрешната структура на комисията. Ако искаме да прилагаме член 443, трябва да използваме различни региони. И тук що получихме доклад с предложения. Ще, ви го, ще го изпратим на докладчика. Искаме да разгледаме този доклад, как се работи с гражданското общество и е, това е важно е, за бизнеса и партньорството. И не на последно място, ние оценяваме загрижеността на Комисията по външна политика за съкръщението на бюджета и е, ни харесва това, че ви искате да е, отведете въпроса до бюджетната комисия. Не искам да говоря повече, защото знам, че нямаме време, но аз съм на ваше разположение, ако искате информация. От гледна точка на комисията, ние гледаме и колегите от съвета, за да се постигне някакво разбиране, защото ние не можем да прием тези предложения. Надяваме се това да стане още на първо четене защото за стабилността е важно да има разбираем отговор на Европейския съюз за мира и сигурността в Европейския съюз. E Благодаря, закривам заседанието. Ще се видим на следобед.